16, алинея 4 от нашия правилник ви съобщавам, че до 17.30 часа вчера не е внесено искане за изменения, така че приемаме доклада в този му вид. Мартина Михелс, член на